Искам да постигна широк консенсус. Бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка, на колегите от Ресорната комисия и на секретарията за сътрудничеството. Все още не сме постигнали крайната си цел обещетяването на инвеститорите е приложимо към различни видове ценни книжа Клиентите могат да получат обещетение от държавата при погрешен анализ, измама или проявена небрежност. Това не означава, че клиентът има право на обещетение, ако се понижи стоеността на ценните книжа. Ще се спра върху отделните детайли. Първо, искаме таванът на обещетението да е в размер от 100 000 евро на инвеститор независимо от това в коя държава членка се изплаща то. В някои държави таванът е 100 000, но в други, като например Обединеното кралство и Франция, то е само 50 000. Не искаме таванът да се понижава, защото така ще се понижи и нивото на защита на потребителите. Таванът на обещетението трябва да е в еднакъв размер, както за инвестиращите институции, така и за частните лица трябва да се изплаща обещетение и при хипотези, при които съдът е доказал, че инвестиционното дружество е предоставило недостатъчно добри консултации. Да вземем за пример дружество, което консултира възрастни хора и им дава съвет да инвестират в високорискови инструменти. На трето място ще се спра върху необходимостта от създаването на системи, които да ни да бъдат източник на достатъчни средства за обещетенията. Трябва предварително да се създаде фонд, по който да се изплащат обещетения в случай на несъстоятелност. който да е в размер между 0,3 и 0,5% от стойността на всички ценни книжа. Трябва да се вземе предвид и потенциалният риск, на който е изложено инвестиционното дружество. Онези, които са изложени на по-голям риск, трябва да внасят в този фонд по-големи суми. На четвърто място трябва да се коригира механизмът за възнагражденията за да се избегнат така наречените морални рискове. В случай на недостатъчно финансиране предлагаме фондът да не се, да не влиза, извинете, в действие, докато не са направили вноски всички дружества. Трябва да се постави срок от 5 години за постигане на целевото финансиране на фонда. Комисията трябва да проучи дали в тези фондове трябва да внасят и предприятия за колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа. Според нас този въпрос трябва да бъде разгледан допълнително, за да проучим как точно ще функционира механизмът. Не бива да се стига до случай като случая Мадов. Комисията трябва да провери как съществуващите системи могат да бъдат разширени с инстру... обезпечени инструменти. Трябва да се създаде механизъм за докладване. Органът за ценни книжа и пазари, както и комисията, трябва да получат информация от държавите членки за това как се прилага системата на обезщетяване. Обезщетяването на инвеститорите е важно с оглед на финансовата стабилност. Надявам се утре да получа вашата подкрепа, за да можем и максимално бързо да започнем преговори с съвета. Комисарят, благодаря госпожо председател. Най-напред искам да благодаря сърдечно на Оле Шмидт и на Комисията по економически въпроси за амбициозния сигнал, който ни изпращат, той е недвусмислен сигнал, а досието е извънредно важно, включително за парламента. Системите за обещетяване на инвеститорите е така единен нормативен акт, който съставлява част от пакета. В този пакет влиза и гарантирането на влоговете, както и други въпроси. Около една година вече разискваме а, е, този а, е, пакет, а, е, вземаме предвид последиците на кризата, защото а, инвеститорите, а, включително тези, които инвестират древни суми, а, са сред най-уязвимите в случай на криза. Не само е справедливо те да бъдат защитени, е, в това отношение нашите съграждани няма да допуснат и да разберат провал. А логично е също те да бъдат защитени. Важно е те да бъдат добре обещетени в извънредни обстоятелства, както, например, става при измами или е, при а, грешки в дейността, вследствие на което ценните книжа е, се изпаряват. Това е задължителна предпоставка за възстановяване на доверието в пазарите. Това е, е сред основните полки от кризата и е, същевременно подобна мярка допринася за доизграждане и пълноценно функциониране на вътрешния пазар. Е, именно светлината на тази логика е, комисията още през 1997 година прие директива е, за защита на инвеститорите. Тя обаче не отговаря на днешните условия и вече е недостатъчна. От е, много отдавна съм привърженик на политиката на превенция, на предвидливост. Превенцията винаги е по-ефтина от обещетението. Не само в тази сфера, но и в околната среда и в други области. Затова ми се иска тук да съществува такъв механизъм на гаранционен фонд. Първи, първата констатация е, господин Шмидт, че аз поделям амбициозния ви подход във вашия доклад. Това е много положително за нас. Предварителното финансиране е задължително, за да може да има доверие към системата би трябвало да има повишено покритие, ако няма достатъчно налични средства е, е, би трябвало е, да е, не се подаваме на иллюзии. Е, второ, е, господин Шмидт, е, би трябвало да се изравнят равнищата на покритието стойността към 100 000 евро, както вие предлагате. Ние в комисията бяхме предложили 50 000 евро. Това е по-нисък размер, отколкото за банковите гаранции, за гарантирането на влоговете, но в това се дължеше на факта, че в единия сектор и в другия сектор, в едната сфера и в другата сфера преценявахме рисковете като различни. Тук имаме предвид и станалото с банките през 2008 година. Вашето предложение е по-амбициозно, аз съм склонен да се съглася с него. Е, тук също така в вашето предложение за фонда виждам отново потвърждение на вашата голяма амбиция да се поемат общо незгодите в случай на криза. Е, господин Шмидт е, има тук-там някои пунктове на е, отклонение от проекта на комисията. Например, струва ми се, че е, така, е, покритието е, по отношение на предприятията за колективно инвестиране, там нещата, които се предлагат, са естествени. Докато при инвеститорите на дребно би трябвало да преразгледаме съществуващата уредба и господин Шмидт можете да разчитате на комисията след няколко месеца да внесе необходимите проекти. Предложението за предварително финансиране в размер 0,3% трябва трябва да бъде внимателно разгледано. Ако искате покритието да е 100 е, 000 евро, е, не знае дали можем да намаляваме финансирането, защото така може потенциално системата да бъде подложена на стрес или е, изложена на трудности. И най-сетне има едно изменение е, което е, цели е, да бъде отпускано обещетение за тъй наречените лоши съвети. Споделям тук вашата загриженост. Има шарлатани, които се опитват да спечелят от незнанието на гражданите, но тук следва да се черпи опит от директивата МИФИТ, защото там има право на обжалване и право на съдебна защита. Иначе можем да стигнем до многобройни случаи, в които се налага изплащане на обещетение, без финансирането да стига за тази цел. Е, господин Нашмит, съвсем е, честно да си кажа, е, понятието лош съвет ми се струва доста обтекаемо. Може в отделните страни да му се даде различно тълкуване, което да се отрази отрицателно върху пазарите. Затова малко ни е трудно да възприемем включването на това понятие в текста като цяло. Обаче, като ви благодаря още веднъж, господин докладчик, за прекрасната работа, ваша и на координаторите и на докладчиците в Сянка, е, смятам, че е, комисията и парламентът е, имат обща цел по това досие. Тази цел е търсене на общо европейско решение. И се надяваме, че съветът ще вземе предвид изпратения от ваш сигнал държавите членки да съгласуват един общ подход. Надявам се, че е, полското председателство ще положи всички усилия, максимални усилия да убеди у нези държави, които така изпитват някаква неохота, да се присъединят към този общо е, европейски подход. Да, би трябвало да има надежно предварително финансиране, е, добър прак на обещетението и лесен достъп до неговото отпускане. Това са пунктове, с които сме изцяло съгласни. Благодаря. Uh, благодаря, господин комисар. Даваме думата сега на господин Бодо, който ще говори от името на правната комисия. Една минута имате. Заповядайте. Благодаря, действието на схемите за обещетяване на инвеститорите е в съответствие с банковите стандарти. Не можем да сложим знак за равенство между капиталовите пазари, инвеститорите в тях, от една страна и вложителите в търговските банки. Въпреки, че и двете категории трябва да бъдат защитени. Защитението на инвеститорите в ценни книжа трябва да вземе предвид и особения риск. Затова не смятам, че до 100 000 евро трябва да се повиши прага, понеже това ще доведе до прекалено голяма тежест за посредниците. Надявам се парламентът да подкрепи моето изменение по отношение на отлагането на гаранционния таван за България и Румъния по силата на договорите за присъединяване. Председателката благодаря. Сега политическите е, групи. Първо господин Гозе, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. Целта на този текст е защита на частните инвеститори е, срещу измамната практика или е, недобрата практика на инвестиционните предприятия. Текстът е цели укрепване на доверието след една криза, в която инвеститорите на Дребно, както вие казахте, е, господин е, комисар, е, бяха наистина най-уязвими. Те се оказаха най-първите и жертви. Текстът се предвижда обещетение от последна инстанция, така да се каже. Това е последното възможно средство, до което ще се прибягва. Затова нашата комисия единодушно гласува доклада, целящ максимална хармонизация на нормите и е, определене на размер е, на обещетението 100 000 евро. Що се отнася до предприятията за колективно инвестиране, е, комисията не е на мнение, че не трябва да се предприемат мерки за защита на инвеститорите, а че тук говорим за структури с прекрасна репутация и те заслужават собствена уредба, която ще дойде чрез преразглеждане на директивата, посветена на предприятията за колективни инвестиции в ценни книжа. Смятам, че вашата комисия трябва да направи проучване на неудобствата и предимствата, ако директивата за обещетяване бъде разпространена и към инвеститорите в предприятия за колективни инвестиции на ценни книжа. Необходимо е сега да се споразумеем за гласуване на първо четене, така че тази законодателна резолюция бързо да се превърне в приложимо право. Това е важно за европейците и за частните инвеститори. Е, редно е, е те е, да видят, че има еквивалентна защита за всички и по този начин да почувстват в по-висока степен своята принадлежност към Европейския съюз. Благодаря от името на групата на социалистите госпожа Берес. Благодаря госпожо председател, господин комисар преразглеждането на директивата за системите на обещетение идва непре... непосредствено след кризата, финансовата криза и скандала Мадов, кое... който засегна някои дребни европейски инвеститори. Съжалявам, че е така. Вие казахте, че ще има преразглеждане на директивата и за гарантирането на банковите влогове, е, на актовете за, е, за страховките, е, това е прекрасно. Добре е да стигне таванът 100 000 евро. В други сфери има 100 000 евро таван. Защо тук да търсим други размери е, и да лишим от е, възможност е, европейските граждани да диверсифицират своите инвестиции. Ние имаме нужда от дългосрочни инвестиции в момента. Вие казахте, че лошите съвети би трябвало да бъдат предмет на сравнение с директивата МИФИТ. Но ние именно оттам почерпихме вдъхновение, защото сметнахме, че Оттам може да се почерпи е, полезен опит. Ние не отиваме към, против директивата МИФИТ, а смятаме, че е, именно на нея трябва да се опрем. Е, за предприятията за колективни е, инвестиции е, в ценни книжа не бихме искали притежателите на дялове или акции в такива предприятия да бъдат в по-неблагоприятно положение от другите инвеститори. Смятаме, че изравняването на различните инвеститори е от полза за единния пазар. Затова би трябвало да е, видим е, добре как са били засегнати тези предприятия по време на кризата. Е, утре ще гласува парламентът и вие би трябвало да помислите сериозно за една система, да прецените дали система на застраховки няма да е много по-ефикасна за финансиране на този предварителен фонд. Казахте, че Европейските граждани няма да разберат провал, ако се провалим в това отношение. Разчитаме на гласуването в парламента, което да бъде много категорично и разчитаме на вашата по-нататъчна бърза работа. Председателят, много ни притиска времето, за това бихте ли да се съобразявали с времето отпуснато за изказване. Сега господин Жиго от името на групата на Зелените. Уважаеми господин Шмидт, уважаеми колеги, благодаря за доброто сътрудничество, благодаря ви и за изразената позиция. Необходимо е да се приеме директива за обещетяването на инвеститорите, тъй като в последно време бяхме свидетели на поредица от скандали на финансовите пазари. Благодаря на комисията за доброто, амбициозно предложение, което ни представи в тази връзка. Ще направя два коментара. Първо, относно така наречените лоши съвети или лоши консултации. По време на последните разговори уточнихме, че тази хипотеза трябва да залегне в законодателство. Лошите консултации попадат в обхвата на директивите за пазари на финансови инструменти, но ако дадено инвестиционно дружество е предоставило недобри консултации и не може да поема отговорност за това, тъй като е изпаднало в неплатежоспособност, то в момента не разполагаме с механизми за защита на инвеститорите. Ето защо по време на разговорите в Комисията по економически и парични въпроси споменахме този въпрос и Комисията прояви готовност да го обмисли. Господин Бърния, призовавам ви да направите същото. Вторият ми коментар е свързан с дружествата за колективно инвестиране. Трябва отново да се занимаем с тази тема. Благодаря ви, че я споменахте. Проблемът в момента е, че има блокиращо мълцинство в съвета и трябва наистина да помислим, най-вече Германия, дали това мълцинство трябва да се запази, тъй като след кризата гражданите няма да проявят разбиране към ниско ниво на защита на потребителите. Председателката, благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря. Често пъти се споменава Мадов като причина за тези разговори, но може да се каже, че в щатите разполагаха с инструментите, които са необходими за да се преборят с това, но не ги използваха. По тая а, е, директива мога да кажа, че тя създава допълнителни опасности, морални е, опасности. И а, насърчава инвеститорите да продължават да инвестират, защото могат да инвестират, знаеки, че ще получат обещетение. Насърчавам и другите групи да приемат моето изменение за прозрачността, защото е важно да има проследимост на а, разходите и на инвестициите и също трябва да се знае какви средства отиват за обещетяване. Това, което ме тревожи е високото ниво на обещетението. В Лондон, Франкфурт и Париж може би това би било уместно, но в много от по-малките държави членки има притеснения. Аз това го казвам от гледна точка на Лондон и затова ние ще се въздържим и ще изчакаме тристранните преговори. Господин Молцер. Госпожо председател, господин комисар, пазарите на ценни книжа с все по-сложна структура и стават все по-непрозрачни, по-неразбираеми за инвеститорите. Това въжи не само за частните инвеститори, което стана ясно и от кризата в Съединените щати. Стана ясно, че европейските банкови институции са си разменяли изключително сложни инструменти, които в крайна сметка се оказаха без никаква стойност. Прилагат се и вредни практики, като например непокритите къси продажби. Поради всичко това ни е необходима система за обещетяване на инвеститорите. При разработването на тази система трябва да вземем предвид най-вече аспекта на защитата на потребителите. Във връзка с това смятам, че следва да приветстваме предложенията на докладчика по текста на комисията. Трябва да има правна сигурност и предсказуемост, най-вече за дребните инвеститори, които са и повече на брой. За това ни е необходимо и еднакво ниво на защита. Председателката, благодаря ви. Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред господин Буди също телеграфно искам да ви кажа, че имам голям интерес към поставените от вас въпроси. А разликата между гарантирането на влоговете от една страна и е, обещетението на е, инвеститорите е, е на лице. Е, това е несъмнено, но също така проявявам голям интерес и към сближаването, е, което препоръча госпожа Берес. Е, да, е, по отношение на разширяването на е, действието на уредбата към колективните предприятия за инвестиции, отчитам позицията на парламента по въпрос. Би трябвало да се предвиди включване в приложното поле на тези предприятия и би трябвало взаимно да, това казвате вие поне, и би трябвало взаимно да се убедим в ползата от подобно разширяване. Е, бе казано, че всички инвеститори трябва да бъдат поставени на равна нога. Благодаря ви за това, че подчертахте още веднъж е, необходимостта е, от добра защита на инвеститорите, което бе припомнено от неколцина от вас. Госпожа Берес очертава глобалния пакет, част от който е текстът. Е, значи, е, говорим и за инвеститори, а и за е, застраховани. Ще имаме възможност при бъдеща повод да вземем изцяло предвид последиците от аферата Мадов, но нека се спра на два важни пункта, макар и с технически характер. Въпросът за застрахователните договори. Добър въпрос, уместен въпрос, който позволява да се помисли за техническите трудности. Аз съм така чувствителен и към втория въпрос задлъжняването. Какво ще стане в случай на задлъжняване на колективен местен орган. Господин Гигулт, вие засегнахте въпроса за лошите съвети. Аз го намирам правомерен този въпрос. Важно е да бъдат защитени хората, да бъдат опазани. Но това ли е подходящото юридическо средство, за да постигнем тази защита? Въпросът може да получи различни отговори. И затова, господин Гигулт, ми се струва, че е важно да имаме хармонизирана единна дефиниция за понятието лош съвет. Но като цяло разбрах вашето послание. Ще проучим тази тема в светлината на разискванията, които днес проведохте и призивите, които отправихте. Аз записах всички тях. Благодаря, господин комисар. Давам думата сега на докладчика да приключи дебатите. Благодаря, госпожо председател. Може би не сте го забелязали, но аз всъщност имам доста голямо доверие в свободните пазари и във възможността на всеки да прави свободно избора си. Необходимо е обаче потребителите да бъдат защитени. Аз вярвам и в тази защита. И е, тази директива е изваредно важна в това отношение. Сега, драги приятели, можете да ме критикувате за други неща, но тук по този въпрос сме на едно мнение – Обикновеният инвеститор, обикновеният класически инвеститор е, трябва да знае, че се ползва от определена сигурност. Това е много важно за бъдещето на Европа и за доверието към финансовите пазари. Е, господин Барния, вие засегнахте въпроса за колективните предприятия за инвестиции и за формите на финансиране. Да, може да се дискутира дали тук да се разпростре е, прагът от 100 е, 000 евро. Съветът смята, че е възможно да се възприеме и отслабен механизъм за защита. Мисля, че е разумно предприятията за колективни инвестиции да бъдат интегрирани, така както се определят по смисъл на директивата МИФИТ и по това можем да постигнем съгласие. Сега, за лошите съвети, мисля, че решение може да се намери. Това е важно за дребните инвеститори в Европа. И в заключение, госпожо председател, искам да благодаря на комисаря, и на колегите, които участваха в едно прекрасно сътрудничество. Надявам се, че по този начин ще можем да приключим работата по досието през есента. Гласуването за 12 часа утре на обяд. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на господин Коелю за Агенцията за управлението на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Преди да почнем дебатите, ще кажа, че очаквахме комисар Малстрем да се присъедини към нас за разискването, но разбрах, че е, е имало